Следващата точка е свързана с едно... Преди следващата точка е едно съобщение госпожа Ивета Григуле е, от е, Независимите. Е, тя от 1, 27 април